общата законодателна процедура. Заглавията им ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Две писмени декларации бяха подписани от мнозинството от членовете ни, а именно декларация номер 26 от 2012 година за подкрепа на инициативата Световен нулев план за действие за постепенното и проверено премахване на всички ядрени оръжия по света. Вносители са колегите Валенса, Бютикофер, Кронберг, Силвестрис и Дземке. Втората декларация е с номер 28 от 2012 година. Тя призовава за установяването на Европейски ден срещу турмоза и насилието в училищата. Вносители са колегите Комоцакос, Алваро, Анджелили, Бадия и Кошет и Тейлър. Двете декларации, заглавията им ще бъдат публикувани в протокола заедно с имената на вносителите. Господата Валенса и Комоцакос искат да вземат думата. Първо думата ще има господин Валенса по декларация номер 26. Пане Шановни Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които подписаха декларацията. Трябва да кажа, че тези инициативи предполагат доверие и ние трябва да работим заедно, рамо до рамо, за да отървем светът от ядрени оръжия. Тази декларация идва да покаже, че ядрените оръжия са остатък от миналото. Те нямат място в бъдещето опасността от използването, евентуално използване на ядрени оръжия от онези, за които те не са предназначени, е голяма. Затова ние искаме ядрените оръжия да бъдат премахнати. Европейския съюз трябва да допринесе за постигането на тази цел. Не можем да живеем в страх от възможни грешки във връзка с използването на ядрените оръжия. Отговорни сме пред бъдещите поколения. Трябва да работим за бъдещето. Благодаря. Благодаря на колегата Валенс. Думата има по декларация номер 28 за Европейския ден срещу насилието и турмоза в училищата. Господин Комоцакос. Благодаря, скъпи колеги. Преди три е, седмици едно момиче в италианско училище се е самоубила, защото не е можела да понася тормоза, на който е била подложена от своите съученици. И този случай не е първият, това не е първата и за съжаление не е последната жертва. Подобни явления започват да стават все по-тревожни. И устното насилие, психологическия тормоз, включително и физически тормоз, започват да стават все по-разпространени, включително и с новите средства за комуникации. Ние предлагаме да организираме един европейски ден за борба срещу подобни форми на насилие в училищата. Нашата цел е да няма повече жертви на подобно насилие в училищата. Благодаря на всички, които подкрепят тази инициатива. Време е да започнем битката и да спечелим войната. Председателят, моля ви за вашето внимание. Във връзка с тези писмени декларации искам да ви обърна внимание на следното по силата на решение взето в пленарна зала ще бъдат внесени значителни промени в правилата за писмените декларации. Вече от доста дълго съм член на Европейския парламент и знам, че колегите имат нужда от известно време, за да се запознаят с подобни изменения, за да ги осъзнаят. В пленарна зала с голямо мнозинство бе взето решение за писмените декларации. Съгласно това решение са внесени някои изменения. И едно от тях е, че масите, на които са писмените варианти на писмените декларации, готови за подпис, вече няма да са пред залата. И така взехме решение член 123 във връзка с писмените декларации да бъде изменен. Службите на парламента изготвиха обстоен документ по този въпрос, който ще бъде предоставен на всички ви. Преминаваме към дневния ред. Бе внесено искане само за едно изменение. По дневния ред ли? Нека първо се спра върху дневния ред, след това ще ви дам думата.